Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Уважаеми дами и господа, приветствам ви с добре дошли. Уважаеми колеги от националните парламенти и от Европейския парламент, всички сте добре дошли тук в пленарна зала по време на нашата европейска парламентарна седмица. Благодаря и на господин Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейската комисия, че е тук сред нас тази сутрин. Благодаря ви, господин председателю. Дами и господа, ще ви запозная с някои процедурни въпроси. След това ще има официално откриване от мен самия. След мен ще говори господин Юнкер. След това ще дам думата на трима колеги за по 10 минути. Първо госпожа, госпожа Перес, ще вземе думата. Тя е изготвила доклад по собствена инициатива. Докладът е свързан с прегледа на е, рамката за економическото управление. Е, колегата Лолита Чиган, тя е представител на латвийското председателство, съответно на парламента на Латвия. Тя ще говори за националните перспективи и след това ще говори и председателят на бюджетната комисия в Бундестага, господин Норберт Бартле. Той ще говори за економическото управление от гледна точка на отделните държави членки и а, ще ви дам допълнителна информация в допълнение, свързана с сесията въпроси и отговори. Искани се всички да могат да вземат думата или възможно най-много участници и за това времето за изказване се свежа до две минути. В Европейския парламент трябва да ви кажа, че това е доста дълго време за изказване. Председателите на политическите групи могат да ви разкажат дори истории по тази тема, че който получи две минути за изказване, би трябвало да бъде много доволен. Имате формуляри, пред себе си, които може да използвате, ако искате да вземете участие в дискусията. Моля да попълните този формуляр или тази карта и да я предадете, така че тя да стигне до нас. Ще се е, опитаме да действаме последния начин. По трима представители на национален парламент – или трима представители на националните парламенти и след това един ам, представител на Европейския парламент. Господин Юнкер ще ни напусне към 10.30, защото а, има други ангажименти. Ние се разбрахме с него да даде отговори в рамките на 5 до 10 минути, преди 10.30 и след това да си тръгне. И за това точно в 10.30, независимо как върви дискусията, ще я прекъснем, за да можем да дадем на господин Юнкер думата. Okay. I switch now to English, ladies and gentlemen. Дами и господа, сега ще премина на английски. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, господин Юнкер, уважаема колега Пересо, уважаема колега Чиган, господин Бартен, уважаеми колеги, много се радвам да ви приветствам на третата парламентарна седмица тук отваряме нова страница в историята на парламентаризма в Европа. През последните три години и завършихме много сериозна дейност при институционализирането на контактите между европейските и националните парламентаристи. 120 депутати от 26 страни участват в тази конференция. Това е ясно категорично послание, че и двете страни са ангажирани в подобряване на нашето сътрудничество в засилването на демократичния контрол от страна на парламентите в контекста на европейския семестър. Обеден съм, че европарламентаристите и националните парламентаристи не са съперници, а са партньори в тази дейност. Ние сме онези, които трябва да утвърждаваме и да укрепваме принципа на демократичния надзор. Знаете, че европейската интеграция ще бъде ефикасна само ако се опира върху тясно сътрудничество между европейските парламентаристи и техните колеги от националните парламенти. И това е въплатено в договора на парламентите. Този договор засилва и ролята на националните парламенти, и ролята на Европейския парламент. Националните парламенти в момента имат засилени правомощия особено що се отнася до субсидиарността, информирането и участието. Освен това, Лисабонския договор признава значението на сътрудничеството между тези органи чрез създаване на институционализирано между парламентарно сътрудничество. От тогава Европейския парламент предприе конкретни стъпки, които демонстрират неговата ангажираност за засилване на парламентарното измерение на Европейския съюз. Това беше отразено и в резолюцията на Европейския парламент през 2009 година. Обаче реалността на място по време на тези последни кризисни години е била много сложна. Европа преминава от една криза към друга и последиците стават все по-силни, а решенията се взимат от държавните глави, ръководителите на правителствата при закрити врата. По този начин се изтласкват на периферията и Европейския парламент и националните парламенти. Европейският парламент осъзнава, че националните парламенти са загрижени от ролята на Европейската комисия при оценка на бюджетите на ранен етап. Уверявам ви, че ние също сме много загрижени от това. Ще ви дам един пример. Националните парламенти и особено комисиите им по бюджет и финанси имат важна роля в бюджетния процес – вие проверявате дали правителствата разходват средства в съответствие с закона. Вие имате правомощията да променяте от бюджетите и тези ключови парламентарни правомощия гарантира демокрацията. Ние за това никога няма да приемем изтласкването на периферията на парламентите. Ние имаме нужда от повече и по-прозрачна бюджетна политика. Това е единствения начин да постигнем напредък. Ако кризата продължи, няма да се съглася на това в европейската економика да има черни кутии. Ние знаем, че економиките на държавите членки са тясно свързани. Това, което става в една държава членка, засяга други държави членки. Затова решенията трябва да бъдат европейски. Целта на европейския семестър е точно такава – да предостави на държавите членки политически насоки, по-добра политическа координация в целия Европейски съюз и като се обхващат най-различни сфери на политиката. Тази политическа координация трябва да се извършва на нивото на Европейския съюз. Ние изцяло подкрепяме този подход, но ние няма да подкрепим лозунга повече Европа, ако това е за сметка на парламентаризма и демократичната отчетност. Това въжи и за националните бюджети. Затова Европейския парламент призова Европейската комисия да предостави възможности да представи препоръки, отнасящи се за конкретни страни, пред националните парламенти, преди те да бъдат утвърдени от съвета. Затова парламентите имат и трябва да имат важна роля, включително сътрудничеството си с други парламенти, за да се засили принципа на отчетността, включително на европейско ниво. Уважаеми колеги, дами и господа, ще кажа много ясно. За да се преодолее сегашния дефицит на демокрация, в контекста на новото економическо управление имаме нужда от активно участие на националните парламенти и на Европейския парламент при вземане на решения и при изпълнението на тези решения. Осъзнаваме, че те първа предстои да се решат много проблеми. Много проблеми ще бъдат решавани през следващите дни, включително конференцията по член 13. Днес ще обсъждаме цялостната стратегия за Европейския съюз в рамките на средносрочния преглед на стратегията Европа 2020 година. Това включва устойчив растеж, националните стратегии. С разпокъсани усилия няма да стигнем до желаните резултати, за това е от важно значение – да координираме нашата дейност и нашите усилия. Също така резултатът ще бъде обсъден от пролетния Европейски съвет. Там ще обсъжда и Европейското економическо управление. Ако искаме Европейския семестър да бъде реалност, имаме нужда от това всички да поемат своята отговорност. С нетърпение очаквам обсъжданията и добро сътрудничество с вас. С тази конференция отваряме нова глава в историята на европейска демокрация. И имаме всички основания да сме горди от това и да работим, за да постигнем успех. В нашия дебат през следващите два дни убеден съм, че ще намерим решения и ще можем да окажем необходимия натиск върху Европейската комисия, която тук е представена от председателя Европейската комисия. И сега му давам думата на него. Заповядайте, господин Юнкер. Уважаеми дами и господа, уважаеми Мартин. Депутатите били, били от националните парламенти, били от Европейския парламент, са добре дошли тук. Това е едно специално събитие за мен и Мартин ми каза, че имам време само до 10 и половина. Това не го знаех, защото аз си мислех, че имам време до 10.15, но както се вижда, отреденото ми време е до 10 и половина и той ми каза, че по това време ще трябва да отговоря на въпросите. Разбира се, аз ще откликна на желанието на председателя. И освен това, той ми каза, че тази сутрин ще се каже на комисията какво, трябва, какво трябва да се захване. Така, е, съмнявам се в някои от е, е, тези твърдения, но както и да е, аз съм. Радвам се, че съм настил с вас на тази среща на европейските парламенти. Идеята се породи преди няколко години и беше по средата на кризата. Сега обаче вече това е установена традиция, тъй като се срещаме за трети път от началото на тази инициатива. Дебатите днес и дебатите ви утре всъщност доказват факта, че това, което се обсъжда, това, което се прави на европейско ниво, всъщност интересува всички ни и всички носим отговорност за него. Европейският съюз е едно общо начинание на държавите членки и на европейските институции, така че той трябва да бъде легитимен, да може да бъде отчетен на всяко ниво. Истината е, че термините Икономическо управление и европейски семестър са понятия чужди на възприятията на нашите съграждани. Даже по отношение на е, избори, избора си за процесите, в които участваме, ние се различаваме в терминологията. Аз говоря за економическо управление. Още по време на междуправителствената конференция, която доведе до Мастрихския договор, когато имах удоволствието да бъда председател, разискваха този въпрос с други, но нямаше голяма подкрепа за понятието економическо управление. Констатирам, че днес е, все по-широк става кръгът на онези, които са на мнение, че економическо управление е необходимо. Е, има разлика в термините на английски, на френски, на немски. Говори се за government като правителство, за governance като управление. Е, ние различаваме очевидно процеса, който протича и го обозначаваме с различни термини. От самото начало на мастрихския процес аз съм бил привърженик на координацията на економическите политики. Аз съм близо до възрастта, когато човек започва да си спомня най-удалечените събития е, в живота си и започва да изпада в смешни положения. През ноември 1997 година председателствах една конференция, която бе посветена на съгласуването на економическите политики. Има и резолюция на съвета, която държавите членки и парламентаристите би трябвало да прочетат отново, тъй като там всичко е казано, всички аспекти на координацията на економическите политики са отразени в тази резолюция. След това пристъпихме към процеса от Люксембург – който бе посветен на политиките в сферата на труда. Като министър председател по това време, аз очевидно съм единственият с лични спомени от тези събития. Там също се говори за координация на економическите политики и се пристъпи към провеждане на ежегодни срещи на върха, посветени на труда. Всичко това е сърцевината на процесите, които разискваме днес. Европейският семестър придава по-голямо единство, придава по-голяма логика, по-солидна логика на процесите, в които участваме. В много по-висока степен те са логични, отколкото предходните е, процеси. Е, европейският семестър е, не е художествено произведение, това не е събиране на приятели около чашка бира или вино, а е нещо много сериозно. И европейският семестър трябва да бъде общо дело, обща собственост, така да се каже, на съвета, на комисията и на парламента, както и на националните парламенти. Това, което неизменно присъства в заключенията на съвета е, че националните парламенти и националните правителства трябва да се чувстват съпричастни към европейския семестър. По-скоро трябва да съсредоточим вниманието си върху съдържанието на действията, които следва да приемаме съвместно, а не да се съсредоточаваме върху процедурите, които са толкова тежки. Не става дума за някакъв завод, за който нямаме познания и в чието процеси не можем да се ориентираме. Председател съм на комисия, която не съществува толкова отдавна, но успяхме да спечелим слава още в първите си дни. Останалото не е толкова важно в всеки момент, както съм заявявал, може да ни се търси сметка. Но от друга страна не може да се иска равносметка през ден. Не можете да направите равносметка на цял един живот преди той да е изтекал. В известен смисъл нашата равносметка ще бъде във вид на аутопсия след 5 години, когато приключи мандатът ни. Тогава едва могат да бъдат преценявани и оценявани е, действията на е, моята комисия, както е, понякога се казва преувеличено. Това не е моя комисия, това е комисия на Европейския съюз. Неизменно обаче ние се опитваме да извлечем поуки от недалечното минало, характеризирано от финансова и економическа криза – когато ние като комисия трябва да направим преценка на националните бюджети, подхождали сме интелигентно, фино и с чувство за отговорност. В крайна сметка, националните парламенти не се подчиняват на едно и също правило, когато приемат своите бюджети. Е, всеки парламент действа съобразно своето законодателство, съобразно економически и социални условия, които много се различават в отделните държави членки. Затова и за три страни си дадохме допълнително време за анализ, чак до март месец, за да можем по-добре да преценим дали техните проекти съответстват на изискванията. Тук имам предвид Франция и до някъде Белгия. Започвахме процеса на ревизия на инструментите за координация на бюджетна и економическа политика. Това са процесите, които се провеждат съобразно пакета от два акта и пакета от 6 акта, така наречените двупакет и 6 пакет. И вероятно ще е, предвидим ревизия на текстовете съобразно натрупания опит. Говорим за европейски семестър, говорим за економическо управление, за двупакет, за шесто пакет, за фискален договор. Споменаваме един или друг член на различните договори, обаче съм сигурен, че тези, които ни слушат сега, не знаят за какво говорят. Би трябвало да говорим на език, който не е технически, който е по-скоро политически в много по-висока степен политически от този, с който сме свикнали да боравим. Няколко седмици след встъпването ни в длъжност се ангажирахме с план за инвестиции за Европа. Този план за инвестиции за Европа е на стойност, обща стойност 315 милиарда евро и е плод на преговори между Европейския парламент и комисията. Аз съм се ангажирал пред Европейския парламент, когато изнесох речта си през юни месец, преди да бъда одобрен, да се намерят 315 милиарда евро средства за економическо въздигане на Европа. И това е ангажимент, политически ангажимент, който сме поели пред своите съграждани. Не трябва да подценяваме значението на този ангажимент, тъй като новата комисия създаде много силни връзки от самото си сформиране с настоящия парламент. Първо, това е политическо и договорно изискване. Второ, една комисия, която иска да бъде е, по-политически орган от предходните комисии е, би трябвало да действа именно по този начин в контекста на демократичните изисквания. За това ние представихме тези инвестиционни намерения още на етап скеле пред Европейския парламент. Като цяло отношението бе положително отрицателно то бе само сред онези, които не разбраха архитектурните детайли на това голямо скеле. То ще се превърне в успешно завършена готова сграда, ако държавите членки използват всичките си възможности, за да приемат съответните законодателни текстове до юни месец. По тези законодателни текстове също искам да кажа нещо. Комисията и съветът можеха да приемат тези нормативни актове и сами. Аз обаче съм обещал пред Европейския парламент, че трябва да реабилитираме и ще реабилитираме общностният метод, при който Европейският парламент като съзаконодателен орган ще участва на равна нога в изработването на всички нормативни актове. Тези законодателни актове, за които говоря, трябва да ни доведат до една промяна на парадигмата. До сега бюджетът на Европейския съюз а, почиваше върху принципа а, на пряко субсидиране на държавите членки или на предприятията. Ние смятаме, че а, субсидирането не е нормален начин на трансфер на средства от европейското към националните равнища. По-скоро би трябвало да се привлече в процеса на генериране на богатство реалната економика. Аз смятам, че, че Европейската инвестиционна банка е много по-близко до реалната економика и за това сме оставили на нея задачата да подбере инвестициите, които да бъдат направени. Е, надявам се, че държавите членки с много по-голям устрем, отколкото до сега, ще участват в тази нова инициатива, а именно Европейския инвестиционен план. И силно се надявам на подкрепата на държавите членки. Аз поддържам диалога с всички министри министър-председатели и се надявам, че в фонда за инвестиции всъщност ще постъпят много повече средства от тези, за които говорим в момента. Ние искаме да вдъхнем отново живот на пакта за стабилност и растеж. Инвестиционния план допълва този е, триъгълник на добродетели – който аз съм определил, не би трябвало към сегашния дълг да се добавя нов дълг. Винаги ще съществува необходимост от структурни реформи, които са различни по интензивност и по съдържание в отделните държави членки, но все пак остават необходими. Необходимо е структурните фондове и бюджетните средства да бъдат достатъчни за е, възстановяване на економическата ситуация в Европа. Е, това казват някои, но според мен е, не бива да се разчита прекалено много на структурните фондове и на бюджета. Би трябвало да се разчита и на реалната економика, значи, към която добавяме бюджетни лостове и структурни реформи. Значи, бих и желал да съживим пакта за стабилност и растеж. Има съобщение от комисията по този въпрос от 13 януари. Ние не бихме искали пакта за стабилност да го превърнем в пакт за гъвкавост, а просто да отчетем необходимостта от растеж и инвестиции. Утре комисията ще приеме нов текст по инициативата за младежката заетост, която за сега буксува. И аз работя в много тясно сътрудничество с Комисията по социални въпроси. Комисарят по социалните въпроси днес и утре ще представи този текст пред вас. Колун Кълно. Moi, je ne не искам е, комисията да се превръща в публичен ментор на държавите членки. Ние не сме техен наставник. И е, за това е, аз смятам, че бъдещето на нашата комисия е изцяло на плоскостта на диалога. Комисията от време на време е принудена да вземе решения, тъй като решения следва да бъдат вземани, но като цяло ми се иска е, управлението на процесите да почива в по-голяма степен на диалог между Комисията, съвета и Европейския парламент, както и националните парламенти. Особено когато става дума е, за е, специфични препоръки към отделните страни. В миналото препоръките са били твърде отдалечени от националната действителност и от тук аз а, възложих на комисарите да циркулират, да обикалят държавите членки, да не си стоят а, в офисите в Брюксел, а да обикалят държавите членки, да се срещат с националните органи, включително с европейските с парламентите на европейските държави членки, да се срещат с социалните партньори за да знаят какво става на място и тези познания да бъдат взети предвид при изготвянето на препоръки за отделните страни. Нашите правила трябва да станат по-предвидими, по-ефикасни. Корпусът от правила трябва да бъде зачитан от всички държави членки и от всички правителства, независимо дали те са нови или са по-давна на власт и са придобили по-голям опит. Правилата трябва да се прилагат без изключение към всяка от държавите членки на Европейския съюз и не би трябвало да има възможност едностранно да се освобождавате от норми, съществуващи на ниво Европейски съюз. От време на време, разбира се, ние извършваме ревизия и преценяваме как правилата се съотнасят с програмите за реформи. Тези програми за реформи следва да бъдат предмет на анализ. Като не бива да забравяме, че социалното измерение е задължителен компонент на европейското равновесие и на бъдещия напредък. Европейският съвет през декември миналата година ме натовари да изготвя съвместен доклад с председателя на Европейския съвет, председателя на Еврогрупата и председателя на Европейската централна банка. И е, това са четирима председатели, които ще изготвят съвместен доклад е, а другият председател на голяма институция, коя, който ни липсва, е председателят на Европейския парламент. Аз очаквам нашето сътрудничество да бъде максимално интензивно. Тази сутрин не искам да се простирам надълго и на широко. Председателят на комисията трябва тази сутрин да слуша много внимателно тук в Европейския парламент а, трябва да, да чуя мненията, свързани с европейския семестър, с пакета от два законодателни акта, шест законодателни акта. Аз съм тук, за да чуя какво е мнението на депутатите и от националните парламенти и Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Юнкер. Сега преминаваме към останалите изказвания така наречените докладчици. Започваме с госпожа Перес, след това госпожа Чигане и след това колегата Бартъл. Госпожа Берес. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господа председатели, драги колеги, госпожи и господа. Привилегия е днешното разискване да се ориентира към състоянието и предизвикателствата пред економическото управление. Когато гледаме постиженията на Европейския съюз след кризата, е, човек може да бъде само впечатлен от това, което успяхме да направим заедно. Създаването на Европейския механизъм за стабилност, е, Банковия съюз е, и значителен принос към еволюцията на нашите правила. Но добре е да се погледне този фатален триптих – пред който сме изправени в Европейския съюз и в еврозоната. Това са три цифри. Първо, високия ръст на безработица 11,4%, ниският растеж под 1% и една дефлационна спирала, заради която Евростат констатира Е, констатира, че е, инфлацията от 0,8 през януари 2014 година е станала 0,6% през януари 2015 година. Това е далеч под предишното ниво от 1,4%. Аз искам да благодаря много на е, господин Юнкер, че спомена част от тези процеси. Харесва ли ни економическото управление? Е, в е, на моята собствена страна е, много от посветените подкрепиха тези процеси, но може би е добре да се помисли и за по-широко участие в тези процеси. Трябва да излезем извън процедурата и извън понятието економическо управление и да си дадем сметка, че то е политико-економическо управление. От това има нужда Европейският съюз. Много инициативи се осъществяват в момента. Трябва да споменем съществените стъпки предприяти от Европейската Централна банка, която е дарена с независимост и под председателството на Марио Драги и в рамките на мандата си предприема мащабни мерки е, с оглед на инфлацията и нейното е, равнище от около 2%, за да можем да съживим самата економическа политика. И сега този фамозен план Юнкер, господин председател, смятам, че неговото обявяване е извънредно положителен знак. Тези 300 милиарда са силно очаквани и от тях очакваме много но трябва да преодолеем дефицита при разходите. Той е дългосрочен. В противен случай Европейският съюз става неконкурентоспособен спрямо основните си партньори, било то Съединените щати или Китай. Категорично е, че ние имаме дефицит на инвестиции в Европейския съюз. И това ни задължава да се замислим как се управлява нашето економическо състояние и защо се е стигнало до такъв критичен недостиг на инвестиции. Не се ли дължи това до някъде и на прилагането на нашите собствени правила? Този инвестиционен план е прекрасен, чуден, добре дошъл, но той не е панацея, той не е отговор на всички. Той е също признание за съществуването на проблем. И от тук нашето задължение е да мислим как се прилагат правилата ни, как функционират те. Разбира се, ние ще искаме този инвестиционен план да допринесе за ново единственият економически модел на управление, който да отличи Европа в света. Същевременно нашият преход трябва да е природосъобразен, да генерира работни места и да бъде съобразен с фискални изисквания, които позволяват справедливо разпределение на благата. Необходимо е да се мисли за гъвкавост, особено когато разработваме нашите правила. Всички очакват тази гъвкавост, Различни правила а, бяха а, обвързани с превентивните и с корективните аспекти на различните пакети нормативни актове. А, и трябва да кажа, че макар планът за инвестиции да е необходим, трябва да се замислим и за ефикасността на нашето економическо управление. Както каза господин Юнкер, трябва да имаме правила, които вдъхват по-голямо доверие при навършване на пълнолетие от економическия и паричен съюз не трябва повече да има липса на политическа воля. Напротив, трябва да има политическа воля за такова економическо управление, което да ни извади от економическата криза. Какво означава фискална неутралност? Едно понятие, за което често се говори. Е, това означава държавите членки, когато обсъждат бюджета си за следващата година, да се съобразяват с положението в Европейския съюз и от тук да определят економическата си политика ние е, нямаме бюджет, който ни позволява да го използваме като инструмент на економическата политика. Би трябвало да привличаме държавите членки към този бюджет. Е, в Европа ние не правим това и не гледаме към бъдещето. Е, просто е, до безкрайност събираме цифри. Но националните парламенти, Европейския парламент, комисията и съветът трябва предварително да си сътрудничат. Това е изискването на европейския семестър. Това ще ни доведе до ясната визия, от която имаме нужда. Това няма да дойде от правилата, а ще дойде от един демократичен, интелигентен дебат с мисъл за економическа политика като цяло. Това ще бъде и посланието на моя доклад. Връщам се на правилата. Естествено, правилата ще бъдат сърцевината на нашата демократическа дискусия. Искам и се да се спра на две измерения на правилата, които за мен са важни. Първо, ние предприехме мерки за Определена на процедура за макроекономическо неравновесие. Нашият биш комисар Оли Рен сега вече е вице-президент, заместник-председател на комисията. В миналото повече се акцентираха разликите между държавите членки, а ние имаме нужда по-скоро от сближаване, от конвергенция. И процедурата за а, макроекономическо неравновесие се отклони от а, а, това а, да цели конвергенция. Тя се превърна в нещо дребнаво. Би трябвало да се мисли за конвергенцията, за да има необходимите структурни реформи, от които да проистече конкурентоспособност по разходи, и е, съпротива на тази дефлация, която характеризира еврозоната в момента. Ако има процедура за макроекономическите неравновесия в бъдеще, тя трябва да се върне към своята същина, за да е, може да се постигне обща конвергенция, сближаване на всички държави членки. И втория аспект във връзка с функционирането на правилата е, разбира се, е, структурната реформа, структурните реформи. Е, не може, е, когато економическата криза ни е, притиска от всякъде, всеки да се излегне, извинете ме за израза, казва ораторката, и да мисли само за своя национален двор. В една демократична политика на ниво Европейски съюз структурната реформа е неизбежна. Но националните парламенти са сърцевината на политическия ни режим би трябвало е, социалната политика е, да се прави и заедно с социалните партньори. Нуждаем се от повече колективна интелигентност, както току-що посочи председателят на Европейската комисия. Затова смятам, че това, което правим сега е от критично значение. Трябва да имаме правила, но те трябва да бъдат интелигентни. Тоест, да ни позволяват да имаме такъв поглед върху економическата и социална ситуация в целия Европейски съюз, ако, кое, който поглед ни позволява да вземаме предвид тази ситуация, ре, правилата ни да бъдат по-интелигентни, по-упростени, да се ползват с повече доверие и да стимулират сближаването. Към това призовавам и смятам, че с господин Юнкер ние споделяме необходимостта от връщане към общностния метод. Винаги трябва да настояваме на общностния метод, защото е, с Европейския механизъм за стабилност е, именно на това се дължеше успеха. С всички механизми, които сме създали извън контекста на договорите, сме постигнали такъв успех благодарение на общностния метод. И за това смятам, че това, което ще договаряме от тук нататък за правилата, няма да отклони вниманието ни от липсващите брънки във веригата на економически и политически съюз, за да можем да се снабдим с необходимите средства за посрещане на бъдещето. Тези правила трябва да проистичат от обективен поглед върху действителността. Аз си мисля за правилото за 1% намаляване на дълга, когато хората в държавите членки се сблъскат с 60% дефицит в съотношение към брутния национален продукт или брутния вътрешен продукт. И всичко, което правим е свързано с социален стълб. Благодаря на председателя, че подчерта това. Стои въпросът за бюджетния капацитет на е, еврозоната и добавям още една дума по въпроса за фискалния капацитет. Не в английския, а в френския на, смисъл на думата. Е, на английски се казва Taxation Union, данъчен съюз – Надявам се, че нашите разисквания ще допринесат за усъвършенстване на економическото управление, за да стигнем до истински економически съюз на основата на общи виждания, като се умеем в един глобален контекст да изберем най-верния път за всички, общ път за всички. Не трябва да се потискаме от доверието на финансовите пазари. По-скоро трябва да се стремим към доверието на нашите съграждани. Благодаря, госпожо Берес. Госпожа Чигана има сега думата. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми господин Юнкер, председател на комисията, уважаеми господин комисар Рено, уважаеми колеги, за мен е чест да се обръщам към вас от името на Латвийското председателство, Латвийския парламент, който също така има и в нашето председателство също има парламентарно измерение. Ще започна с нещо, което току-що каза госпожа Берез а именно стратегическия поглед, нещо, което е силно застъпно в САЩ и до някъде липсва в Европейския съюз. Съгласна съм с това, но смятам, че Европейския семестър вече предлага инструментариум, който може би все още не е използван изцяло и е този инструментариум е представен чрез годишния обзор на растежа. Запознах се с гор за 2015 година, току-що публикуван от комисията, има три основни стълба, които ние в нашите национални парламенти със сигурност сме съгласни. Първо да се засили координирането на инвестициите. Господин Юнкер много убедително говореше за това. По обновен ангажимент спрямо изпълнение на структурни реформи и това е сложна тема и за националните правителства, и за националните парламенти. И трето, осигуряване на фискална отговорност, контрол върху дефицита и нивата на дефицит. Основно искам да спра тук на въпроса как националните парламенти могат да участват в постигането на тази цел и в наблюдение за това как и дали се изпълняват тези цели. Европейската комисия започна своята работа с заявен ангажимент за по-тясно сътрудничество с националните парламенти. И вчера първия заместник председател на комисията, господина Тимерманс, беше в Рига. Той се изказа пред заседанието на Косак и той също така говореше за този аспект. И ние също така искаме да имаме по-тясно сътрудничество с Европейската комисия и да има по-силен контрол страна на парламентите в контекст на европейския семестър. Смятаме, че има много възможности за участие на националните парламенти, но само ако има традиция на внимателен контрол за това какво се случва с европейския семестър от страна на националните парламенти. Много мои колеги от националните парламенти казват, че има много национални парламенти, които се чувстват изхвърлени зад борда на европейската политика има механизми за координиране и сътрудничество. Ние ги обсъждаме сега. Те са предвидени в европейския семестър, но не всички участват активно в тези процеси. За мен най-важната благоприятна възможност е чрез европейския семестър да създаде възможност за координиране на економическото управление и да се извършат структурни реформи. Всички тези инструменти, за съжаление, от много време се разглеждат негативно от държавите членки. Държавите членки с голямо нежелание съгласяват към по-внимателен контрол и те се опасяват, че могат да бъдат отрязани в такъв случай от международните финансови пазари, защото това недоволство и разочарование от националните парламенти се дължи на това, че те усещат, че те са принуждавани от някой по-голям и по-силен. И това стига надолу до обикновените граждани и те смятат, че няма необходимост от структурни реформи. Че структурните реформи се правят само за да се угоди на някакви отдалечени брюкселски бюрократи. Това не е така, но това е много опасно. Искам да кажа, че наскоро във вестник Finance, Financial Times се говореше за опасността от популизма и опасността от неподходяща економическа политика, която може да подхранва популизма. Съветът, Европейската комисия, Европейския парламент, националните парламент трябва да защитават политиката такава, каквато я познаваме в демократичните държави. Да, понякога тази политика може да изглежда не особено интересна. И го виждаме това в някои държави членки, където все по-привлекателен става популизма. Обаче националните парламенти трябва да обясняват на гражданите какво означава демократична политика и колко тя е необходима за също така необходимите структурни реформи. Искам да споделя тук примера с моята страна Латвия. Когато архитектите на участят на националните парламенти, в европейската политика мислиха за това, те за щастие се обърнаха към примера на скандинавските страни, където националните парламенти участват в европейската политика като част от рутината им всекидневна дейност. Това се отнася и до годишния обзор на растежа, за който вече говорих. Ние изслушваме правителството, което представя проекта бюджета. За това говореше господин Шулц. Също така се запознаваме с, с проекта бюджета, с, с програмите за стабилност и сближаване и други програми. И след това ние обсъждаме с правителството неговата позиция по препоръките, конкретно отнасящи се до всяко отделна страна. Дали това изцяло означава, че се чувстваме приобщени и отговорни за този процес, за което говореше господин Юнкер. Все още не изцяло, но се стремим към това. И сега искам да говоря за структурните реформи. Знаете, че има най-различни прогнози и изчисления, но някой тя казва, че само 10 до 15% от всички препоръки се изпълняват. Това е прекалено нисък показател – Смятам, че националните парламенти имат много важна роля, особено когато става дума за изпълнението на тези препоръки, отнасящи се до конкретни страни. И за това приветствам обещанието на господин Тимерманс. Той каза вчера в нашия парламент, че той често ще посещава столиците, що ще обсъжда там важни въпроси, включително и въпроса с структурните реформи с националните парламенти, така че да можем да подготвим, да отворим необходимото политическо пространство за тъй необходимите реформи, нещо, което ще гарантира ефективното и ефикасно функциониране на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Чигане. Сега колегата Бартли има думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. Европа не е в една много добра ситуация в момента. Сътрудничеството буксува. Гражданите винаги свързват Европа с кризата и еврокритичните настроения се засилват. Трябва Европа отново да се върне в това състояние, в което ситуацията е по-добра. В момента не казвам, че липсват някакви правила и разпоредби, ами има проблеми с тяхното изпълнение на практика. Има различни начини, по които могат отделните инициативи да бъдат облечени в правни рамки. Финансовата и бюджетната политика са много важни. Те са свързани с стабилност и растеж. Дори малкият напредък може да доведе до желаната цел – консолидиране, структурни реформи и повече инвестиции. Новата комисия ще се посвети на тези теми. И тези три теми не трябва да бъдат изпускани от поглед, защото само по този начин се стига до една кохерентна политика. На първо място бюджетната консолидация. Неодавна бяхме изправени пред заплахите на кризата, която се разрасна в Европейския съюз. Подписа съответния пакт, обаче след две години дискусията се отправя в друга посока. Сега в основата на дискусиите стои изпълнението на пакта. Кризата вече не ни застрашава толкова много и някой вече започва да казва, че договор от Мастрихт е някакво бреме. Това е опасно. Аз съм убеден, че правната рамка трябва да се изпълнява както трябва и правилата да се изпълняват на практика. Трябва да се внимава при взимането на решение от страна някои правителства и парламенти. В Европа трябва отново да се възроди доверието в институциите. Тук става въпрос за възвръщане на доверието в европейските политики като цяло. Това е отрешаващо значение. Ем, много в Германия изразяват критики относно програмата, свързана с ЕЦБ. Говори се за подобряване на финансовите условия в държавите членки чрез тази програма на ЕЦБ. Ем, обаче трябва да се внимават, защото за стабилността на Европейския съюз е опасно, когато страни а, с дефицит разполагат с а, повече възможности, развързват им се ръцете и може по този начин да се забавят структурните реформи. В тази връзка комисията като пазителка на договорите трябва да поеме една доста голяма отговорност. Германците също гледат с засилено внимание какво става с консолидирането на бюджета и структурните реформи. Но това не е съвсем а, така. Конкурентоспособността и структурните реформи вървят ръка за ръка. И преминавам към втората точка, свързана с, с изпълнението на структурните реформи. Казва се, че структурните реформи ще противодействат е, по някакъв начин на растежа и ще попречат на е, балансирането на бюджета. Но това не е така, точно обратно. В повечето е, случаи структурните реформи не са имали някакво негативно въздействие върху бюджета, ми точно обратно, облегчават го по някакъв начин. В Германия и в Испания бяха едени реформи на трудовия пазар и а, сега а, се стигна до там, че не държавата създава растеж в дългосрочен план, ами това са малките и средни предприятия. Така че добре да се създаде добър инвестиционен а, климат и да има администрация, която да не създава пречки. Трябва да направим всичко, така че да засилим структурните реформи в Европа и това може да бъде постигнато въз основа на съществуващото законодателство. Европейският семестър плюс тези специфични препоръки за държави членки съставляват една много важна рамка. Финансовият министр господин Шойбле изготви предложения за по-доброто функциониране на европейския семестър. В, в тази връзка той говори за засилване на економическия доклад между държавите членки, то още преди да бъдат изготвени тези препоръки специфични за отделните държави членки. Трябва да се работи в много области. Комисията трябва по-добре да обяснява своите приоритети, така че държавите членки да могат да се отъждествят с тези препоръки, които им се предоставят. Колегата преди мен каза нещо, към което аз изцяло се присъединявам. Именно тези препоръки трябва да бъдат и прилагани на практика и това ще даде възможно Европейския съюз да отбележи напредък. Това е нещо, което каза колегата преди мен и аз изцяло я подкрепям. Често Гърция отправя упреци към тройката, че прекалено много трябва да се економисва в Гърция. Но да речем, когато а, шницелът загори в тигана, не е месарят е виновен за това. Реформите, дами и господа, трябва да бъдат изпълнявани на практика. Необходимо е да има бюджетна консолидация, изпълняване на структурните реформи и в тази връзка централните правила на ЕЦБ са от голямо значение и това ще остане и в бъдеще. Преминавам към следващия аспект, свързан с натрупването на инвестиции. В началото казах, че стабилността и растежа заемат централно място в нашите политики. Повечето инвестиции са а, много важни. Те засилват растежа и дават възможност за дългосрочни и стабилни финанси политиките трябва да са свързани с по-малки стъпки, с по-малък напредък, който води до съществени резултати. Трябва да имаме предвид, че пазарите се глобализират и ние трябва да сме по-конкурентоспособни и трябва да заложим на иновациите. Господин Юнкер каза нещо в тази насока. Ам, в инициативата, която е предложена трябва да се говори за намаляване на пречките пред инвестициите. Малко се говори за тази тема. относно инвестициите искам да кажа нещо, което е важно за мен. С други думи, имаме нужда от повече инвестиции, но не те да бъдат инвестирани чрез нови дългове. Аз съм убеден, че а, ние не трябва бъдещите ни разходи да ги финансираме с допълнителни дългове. Трябва тази концепция да залегне малко по малко в бюджетите. В дългосрочен план инвестициите трябва да не бъдат финансирани с нови дългове, това правило е залегнало още през 69-та година в германското законодателство. Това е така нареченото златно правило. Чрез него се ограничават разходите по някакъв начин за инвестициите. Инвестирането на инвестиции чрез дългове е неправилна стъпка, защото няма как инвестициите да се разделят на добри и на лоши или дълговете на добри или лоши. В Германия през 2009 година е а, е заложено дългово ограничение в Конституцията, така наречената спирачка за дълга. Трябва да прекъснем тази порочна практика от миналото, свързана с постоянното задължаване, в противен случай няма да можем да си стъпим на краката в Европа. Има много умни економисти, които ни съветват, като се има предвид ниските лихвени нива, да затеглят кредити, за да се финансират инвестициите. Но мога да кажа на тези економисти, че с 10, 20, 30 години лихвените нива ще са точно толкова ниски, но още днес ние, дори днес плащаме дълговете и лихвите на средства, които са заети преди 20, 30, 40 години. Благодаря ви. Благодаря, господин Бартлер. Много желаящи има, които искат да вземат думата. Както вече казах, е, двама колеги ще вземат думата от националните парламенти, след това един член от е, Европейския парламент. Моля ви да се придържате към отреденото ви време, към тези две минути. От Словашкия парламент колегата Блаха, след това от Португалския парламент колегата Кабрита и след това от е, Естонския парламент колегата Калимет, след това госпожа Родригес от Европейския парламент. Also, wir beginnen mit Herrn Blaha. Започваме с господин Блаха. Благодаря, председателю. Ще последвам съвета на господин Юнкер. Ще говоря политически, а не технически. Първо, поздрави за новото правителство на Сириза. Радвам се, че едно ляво правителство, което се бори с бюджетните економики, ще направи Европа по-стабилна и по-демократична. Всичко това е свързано с фискалния пакт и економическото управление, както и отговора на всичко това. Както каза Карл Маркс, духът броди над Европа. Това е духът на неолиберизма. Виждаме го в Гърция, в Испания и навсякъде. Економическата криза дойде от либерализма на свободния пазар. Не може това да бъде преодоляно с повече либерализъм. Това ще бъде скандално, ако трябва да цитирам Хабермас. Има альтернативни а, стратегии, които да доведат а, до по-добър съюз. Имаме такъв опит в Словакия. Имаме също фонда за стратегически инвестиции, който е много обещаващ. Има и предложение FTT, което ще преразпредели богатствата на финансовите чудовища и ще ги изпрати на обикновения човек. И, и възможност за данъчен съюз. Обратното обаче би било опасно. Економическите ограничения на бюджета убиват държавите. Трансатлантическото партньорство може да бъде много опасно за зеления модел. Думата тройка вече е вулгарна дума. Ние сме на исторически кръстопът. Нека да видим на къде можем да тръгнем. Погледнете Сириза и Подемос. Как ще отговори Европейската комисия на лявия завой в Южна Европа, който започна в Гърция и ще продължи? Благодаря. Колегата Кабрите има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на португалски. В тази Европейска интерпарламентарна седмица Може би по-лесно всъщност ще бъде да се изкажа на английски, казва ораторът. Искам да ви поздравя за интерпарламентарната седмица, защото нея можем да изслушаме гласа на народа, да се вслушаме в демократичната традиция на солидарна Европа. През изминалите години економическите политики на Европейската комисия почти отрекоха европейския демократичен модел. Така се стигна до стагнация – и до риск от дефлация в Европа. От гледна точка на Португалия много ясно се вижда, че системата на тройката бе грешка, тъй като тя противоречеше на демократичната европейска система на вземане на решения. Трябва да се върнем отново към демократичните дискусии между правителствата и парламентите. Трябва да подчертая, че сега вървим към промяна за добро. Знаците са положителни. Последните решения на Европейската Централна банка затвърдиха паричната политика и са предпоставка за принос от нейна страна към финансова стабилност. Решението на проблемите не е да накарате за гражданите да плащат за грешките на банките, както стана през миналите няколко години. Втората положителна промяна е новият финансов план, обявен от господин Юнкер. Ние силно го подкрепяме. Инвестиционната политика трябва да бъде стабилизирана. Инвестициите следва да бъдат структуроопределящи и в области като енергетика, цифрова економика и други такива решаващи сфери. И последно, трябва да настояваме на гъвкавостта. Тоест, не само да гледаме бюджетните ограничения, но и мерките, които подпомагат социалната сфера. Председателят, благодаря сега, давам думата на господин Калинет. Okay. Thank you. Благодаря. Uh, Благодаря. Очевидно е, че ще говоря за неща, които са проблем за всички нас. Не трябва да се отклоняваме от политиката и изискванията, които са създавали богатството на нациите през цялата история на човечеството. Това е свободния пазар, върховенството на закона и други известни принципи. Естония ги е следвала неокоснително затова в момента нашите финансови показатели са по-добри от тези на Гърция и на Португалия и скоро ще задминем Испания. Призовавам да останем силни и да не позволяваме на предизвикателството на кафяво-червената Сириза да промени основополагащата политика на Европейския съюз. Нещо, което е предмет на съгласие, постигнато преди много години в резултата на широки обсъждания и демократични процедури. Демократичните процедури и финансовите изисквания диктува това да не се предоставят никакви корекции, никакви финансови привилегии на Гърция, преди да се изпълнят корекционните програми. Може би е необходимо да спромени името от тройка на трио ще промени нещата в чисто емоционален план. Благодаря ви. Благодаря ви и за това, че спазихте времето си. Колегата Родригес има думата. Добро утро. Имам два въпроса към господин председателя Юнкер. Както знаете, през 1997 бях с вас, когато беше подета тази инициатива да се подобри координацията между економическите и социалните политики. И това наистина беше голям напредък. След това се случиха други неща. Беше съдената стратегията 2020, Лисабонската стратегия и така нататък. Започна се с реформиране на економически и паричен съюз. Сега виждам, че се очертават два големи приоритета. От една страна трябва да бъде балансиран този европейски семестър, така че да се използва не само за данъчна и бюджетна консолидация, ами за създаване на допълнителни работни места. Въпросът ми към вас е, може ли е, Европейския парламент и националните парламенти да разчитат на по-балансирани економически насоки? И е, виждам и вторият приоритет, който се очертава и той е свързан с следното. Този европейски семестър да бъде подплатен с необходимите финансови средства, така че този инвестиционен план, който представихте да се превърне в реалност и да се използва гъвкавостта в рамките на пакта за стабилност и растеж, така че е, всички държави членки да могат да осъществяват инвестиции. Е, в, е, вие сте изправен пред една много важна историческа задача. господин Юнкер, въпросът ми е, смятате ли place Uh, the current... Дали uh, имате намерение някакси да заместите um, разнообразието економическо, социално и така нататък, за да се влее то в економическото едино управление? Благодаря. Ще се опитам Саши Шиоринкска, ако правилно произнесох името, от е, Литовския парламент. Ако някой не си разбере името, то е заради мен. Лаба гербеми пона и Добър ден, дами и господа. Настоящото заседание е много полезно и много своевременно. Какво научихме от кризата? Научихме ли нещо от нея? кога ще наберем скорост и в каква посока ще се насочим. Знаем, че геополитическата среда е нестабилна. Тя ще се влуши. Кой управлява Европа? Какво управлява Европа? Економиката или политиката? Ако е само политиката, то това изразен, изражение ли е на европейците? Европа не беше готова за такава голяма криза, нито политически, нито структурно, нито фискално погледнато. Кризата започна не в Съюза, а другаде. Днес е изключително важно да открием причините й и да разберем, защо економиката на САЩ се разраства, расте, а нашата не. Постъпваме ли правилно? Кризата показа, че економическия социален модел на Европа не е жизнеспособен. Знаем, че разликата между богатите и бедните вече е по-голяма, отколкото тя бе при Втората световна война. И тя се разраства. Политическите политическите опозиции, поляризацията се увеличава. Имаме Европа на две скорости. Онези, които гласуваха за европейските договори, гласуваха за социално сближаване, социална сигурност, нарастващата бедност показва ли постигане на някаква социална сигурност? Необходимо е да се създаде една социална Европа във всички държави членки – Економическото управление трябва да бъде засилено, особено съдържателната му част. Историята показва, че задълбочаване на социалните аспекти на економиката е много важно. Ако се провали социалното управление, економическото ще се провали също. В някои държави членки 11 000 евро отиват за социални проекти, което е напълно недостатъчно. В други пък 800 000 отиват за това. Тези разлики трябва да бъдат преодолени, за да може гражданите да вярват на Съюза. Merci, Monsieur le Président. La récession qui affecte благодаря. Рецесията, която е поразила Европейския съюз от 3 години, показва, че координацията на правилата е недостатъчна. И в паричния съюз трябва да се извърши обща макроекономическа диагностика, за да може националната политика да бъде съобразена с общото положение на Европейския съюз. Никое правило изсечено в мраморните късове на договорите на Европейския съюз не може да бъде достатъчно само по себе си. Както каза господин Юнкер, нуждаем се от економическо управление, за да водим економическа политика. В повечето страни на Европейския съюз бяха възприяти бюджетни ограничения, за да се коригират сметките и да се подобри конкурентоспособността. Тази политика може да даде резултат само когато една държава е изолирана. Ако всички го правят едновременно, за съжаление резултатите са такива, каквито виждаме – рецесия и рискодефлация. Затова е необходимо ние в Европа да започнем да координираме економическата си политика, за да си върнем растежа и за да дадем приоритета на заетостта и на растежа заедно за да може нашата конференция да направи легитимни решенията в економическата и финансовата сфера, в ключови моменти на европейския семестър трябва да се връщаме към тези обсъждания. Например, през юни ще има препоръки на Европейската комисия за програмата за стабилност, а след това през ноември и декември комисията ще се произнесе на основата на анализа на економическото състояние и от тук трябва да тръгнем, за да очертаем ориентирите в економическото управление за идните години. Това е необходимо, за да може Европа да се превърне отново в това, което винаги е била економика и континент на растежа и на солидарността. Колегата Чукович от Хрватския парламент. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Europskog parlamenta. Благодаря ви, господин председател. От името на делегацията на Харватия бих искал да ви благодаря за организирането на тази конференция, то толкова добре. Економическото управление е неотменна част на паричната политика, на Европейската централна банка и количественото облегчаване. Въпреки, че решението не лежи в сферата на паричната политика, а е в реалната економика. Важно е да се подобри конкурентоспособността чрез структурни реформи. Реалността в Харватия е такава, че ние очакваме да бъдат подобрени инвестициите и очакваме този нов цикъл да бъде по-справедлив. Сам по себе си економическия растеж и конкурентоспособността са едни от основните компоненти на растежа и в Харватия, и във всички останали държави членки. И това въжи и за страните в еврозоната, и страните извън нея. Рестриктивната економическа политика започна да става спирачка. Само между 10 и 15% от препоръките, отнасящи се до конкретни страни, реално се изпълняват. Над 50% от тези препоръки обаче са доказали своята или неефективност, или нереалистичност. Затова би било добре тези препоръки да отчитат економическата реалност във всяка една държава членка. Това е нещо, което следва да доведе до броя на препоръки, които да могат да се изпълняват. Това необходимо, е необходимо да се учите при формулирането на препоръките. Благодаря. Колегата Делана от Европейския парламент. Oui, monsieur, президент. Господин председателю, Вярно е, че днес участваме е, в разисквания, които са извънредно интересни за бъдещето на Европа и на нейните държави членки. Економиката утре ще бъде основана на новаторство. Иновациите трябва естествено да бъдат ориентирани към работните места. Иновацията означава фундаментални изследвания, приложни изследвания и на финала промишлено осъществяване на тези идеи. Вярно е, че предприятията разчитат изключително на е, уменията на своите служители и работници и те създават богатството. Но не бива да забравяме това, когато разиграваме картата на иновацията. Е, трябва една група да е достатъчно солидна е, и тя тогава може и да създава работни места и да иновира, но това не е толкова лесно за малките и средните предприятия. Аз искам да задам следния въпрос. Какво ще се направи? Какво ще направи Европа, за да се позволи на малките и средните предприятия да се развиват и да създават работни места? Възможно ли е те да бъдат подпомагнати от подпомагани от обществени фондове. Аз мятам, че е възможно. Вие водите силна, мащабна борба с данъчната измама и се стремите към това Европейския съюз да има собствени средства. Аз силно съжалявам, че днес държавите на съюза не си задават въпроса за данъка върху финансовите операции, защото той е истинска предпоставка за единство в Европейския съюз. Сега след този първи кръг от въпроси давам думата на председателя на комисията, който, както вече казах, след като отговори, ще трябва да си тръгне. Моля. Господин председателю, със задоволство отбелязвам, че повечето от изказали се те се изказаха по такъв начин, че са за това да има фискална консолидация, структурни реформи, инвестиции, свързани с растеж. Тоест, те подкрепят основните приоритети на комисията. И що се отнася до инвестиционната програма? трябва да ви е направило впечатление, че е, тази програма не е, предвижда никакво задлъжняване при извършването на инвестициите. Точно обратното. Предвижда се малък дял е, на стартовия капитал плюс публични средства. Е, Иначе инвестиционната програма, с други думи, е един призив към частния сектор да участва в а, тези инвестиции. Това е а, реалността и трябва да се съобразяваме с тази реалност. Тоест, има достатъчно капитал, който циркулира в реалната економика и трябва да се съобразим с това, но той не се използва достатъчно от малките и средни предприятия. Относно инвестиционната програма, Говори се и за това, че целта е да се мобилизира частният капитал, без да се а, правят нови дългове. Защото когато а, се генерира растеж чрез дългове в а, дългосрочен план, това не е много удачно. това са показали редицата инвестиционни програми, които бяха извършени през 70-те години. Pour l'austérité Сега, за бюджетните ограничения. Бюджетните ограничения не са само цел. Бюджетните ограничения водят до а, налудни социални отклонения с много вредни последици, с свързани с разрушаване на социалната тъкан на нашите общества. Но аз Не смятам, че бюджетните ограничения са без, без никакви предели. Трябва те да имат за цел да поставим на свое разположение повече средства. Безотговорно е да се смята, че може да бъде въведено като ограничение всичко. Това не може да стане без спонтанното едино одобрение на всички които имат общ поглед върху ситуацията в Съюза. Аз не съм обаче председател на комисията, който ще даде на държавите членки съвет да увеличават държавния си дефицит. Необходимо е да се прилага строга политика, която отчита необходимостта от връщане към растежа и създаването на работните места. Щом изходим от тази позиция, ще видим, че през последните години не са били правени всички необходими стъпки за връщане към растежа и към създаването на работни места. Нека да не отричаме своята политика, замествайки я с нейната противоположност. Ако направим това, ще започнем отново да бием главата си в стената, така както правехме през последните години. Беше споменат този доклад на четиримата председатели и на съвета на 12 февруари аз ще представя в тази връзка анализ пред Европейския съвет за причините на кризата. Кризата, от която все още не сме излезли. Сред тези причини сме длъжни да откроим факта, че нашата парична економическа политика не беше достатъчно солидна. Тя не беше достатъчно категорична. Мисля, че това е констатация, която е неоспорима от научна гледна точка. И от тук ще изходим за бъдещата политика на Съюза. Някой ме попита, как ще се противопостави комисията на изборната победа на господин Ципрас в Гърция. Аз ще се срещна с него утре в Заран в 9 часа. И ще му кажа какво мисля за а, случилото се в Гърция. Вече му го казах и по телефона, впрочем. Естествено, че ние сме длъжни да се съобразяваме с демократично изразения вод на избирателите, на гръцкия народ. И аз мисля, че гръцкия народ може да бъде уважаван за своя кораж, за своите решения и за своя избор. Но това, което ще кажа утре е, че трябва да се вземат предвид и вижданията на другите. не само един народ се е изказал демократично в тези избори. Има и други народи, които също са сформирали парламенти чрез демократичен вод. Значи на европейско ниво между всички тези субекти трябва да има взаимодействие. Само заради един изборен резултат не можем да променим всичко. Аз ще кажа една дума на нашия председател Мартин Шут. Значи е, телевизиите, каквото кажем, го предават. Той заяви. Ние е, няма да променим политиката на Европа, въпреки че чакахме резултатите в Гърция. Комисията, която председателства, три седмици след стъпването си в длъжност представи инвестиционен план – Комисията, която председателствам, е, предложи мерки за гъвкавост е, в рамките на пакта за стабилност. Комисията, която председателствам, е, ще придаде нова енергия на вътрешния пазар и това ще влезе в дневния ред на съвета през февруари. Ще настояваме на развитието на цифровата економика. Вижте, Европа се движи. Европа върви напред. Тя не е нито реакционно, нито консервативно образование. Нашата комисия категорично залага на политиката на растежа и на политиката ориентирана към заетостта. Аз искам политика, която да доведе до плодородие в областта на работните места и растежа. Е, отчитам резултата от изборите в Гърция, но е, резултатите, които е, аз преследвам като председател на Европейската комисия, са били определени далеч преди е, гръцкият народ да упражни всеобщото си избирателно право. Оставам на мнение, че съществува този е, триъгълник на добродетели и инвестиции, бюджетен, бюджетна дисциплина и структурни реформи. Това наричам триъгълник на добродетели и ние трябва да стъпим върху него. Инвестициите следва да бъдат предмет на нюансиран анализ. Това за мен е очевидна необходимост но те не могат да бъдат финансирани с дългове и чрез увеличаване на държавната задлъжнялост. Когато държавите членки допринасят средства към Европейския фонд за инвестиции, към новия инструмент, който наричаме ЕСИ, и ясно е, че не можем да благоприятстваме и да подпомагаме увеличаването на дълга. Всички, които участват е, в, е, изпъл... в е, изпълнението на трансевропейските проекти, имат право да разчитат на това инвестициите да не изхождат от стриктно национален контекст. Ако комисията беше предложила инвестиционен план правила за гъвкавост преди 3 години, постиженията на нашата политика ще да бъдат много по-големи, отколкото са сега. Ние отговаряме за съдбата на европейците. И всеки европейц има своя лична индивидуална съдба. Да, съгласен съм да мислим на макроекономическо ниво, но резултатите на макроекономическата политика имат лично индивидуално измерение на ниво всеки гражданин. Това означава, че тук съществуват не само институции, но и хора. Сега продължаваме с нашата дискусия. Благодаря ви, господин Юнкер, за това, че бяхте сред нас и отговорихте на зададените ви въпроси. Не знам сега обаче. Е, да, виждам. Ето, сега продължаваме по а, е, същия модел от а, е, името на Полския сенат, господин Бейброд. Е, дякую bardzo, пане председател. Благодаря, председателю. За организование tego spotkania. Мисля, че Европейски Благодаря, господин председател. Много се радвам на днешната ни среща. Надявам се, че тази интерпарламентарна седмица ще остане най-правилният начин за придаване на по-голяма демократична легитимност на Европейския съюз. Темата, която обсъждаме в момента е от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз. В Польша ние имаме огромни очаквания – от този план за инвестиции, който трябва да стъпи върху нови ресурси и да бъде стратегически ориентиран. Но както току-що е, поясни и господин Юнкер, много често дяволиите се крият в подробностите. Трябва да мислим как правилно да изразходваме средствата от фонда. Комисията смята, че ще може да 21 милиарда евро от публични източници и 294 евро от частни източници, което дава сбор от 315 милиарда евро. Реалистични ли са тези очаквания? Ще желая ли европейският частен сектор да допринесе и да поеме риска за тези инвестиции. Имаше една инициатива през 2013 година, която се наричаше проектни облигации. И тя не набра скорост. Реалистично ли е да се а, смята, че инвестициите, които вие планирате, ще бъдат умножени по 15 поради инициативността на частния сектор? Председателят. Дами и господа, списъкът с желащите да вземат думата е много дълъг. Не знам до къде ще стигнем, но знаете, че в 11 и 15 трябва да се разделим в отделни заседания на отделните комисии. Лорд Дейвис е следващият. благодаря, председателю. Благодаря ви за тази възможност. Всички високи ценим възможността да проведем това заседание. Ще кажа три неща. На първо място, Европейският съюз и най-вече еврозоната постигна големи постижения последните 5-6 години. Вече имаме фискална стабилност с двупакета, шестопакета, европейския семестър към с нашия съюз. Създадахме и банков съюз, ще имаме и съюз на капиталовите пазари. Всичко това трябваше да се направи още в началото, когато създадохме паричния съюз. Както обаче често се случва в човешката история, правилните и трудните решения се взимат само под натиска на събитията или под натиска на криза. Тези решения обаче са взети и затова има и постижения. Онези, които смятат, че балансът на политиките е прекалено ограничен, има прекалено много бюджетни съкръщения, на тях ще кажа, моля, изчакайте да видите какво ще се случи след програмата за количествено облегчаване на ЕЦБ. Тя бе изключително полезна и в САЩ, и в Обединеното кралство, моята страна. На второ място, нашият съюз винаги трябва да се основава на принципите на правила, спазването на правилата и равенството между държавите и членките. Държавите членки, извинете. Не може да се правят специално отстъпки на една държава членка, които да не бъдат предоставени на други при сходни обстоятелства. На трето място. Надявам се да можем да постигнем съгласие, някакъв компромис с Гърция – но това съгласие не може да бъде за сметка на големите постижения, които вече споменах. Това не трябва да бъде за сметка на е, унищожаване на структурните реформи, които бяха постигнати в големи, много части на Съюза и включително Гърция. И това не трябва да създава стимул за държави, бъдещи държави членки и настоящи, да се да прилагат свои политики, които да бъдат самоунищожителни. Благодаря. Дами и господа, нека да сведем времето за изказване до минута и половина, така че да могат повече колеги да се изкажат. От Испанския парламент, господин Заура. Много благодаря, господин председател. Наистина, трябва да променим нещата в Европейския съюз, защото социално-економическите резултати са твърде разочароващи. Смятам, че идеята за хармонизирането на данъците, споменат от господин Юнкер, е твърде иллюзорна идея. По този начин ще имаме данъчни рай в Европейския съюз и те ще се състезават помежду си за преместване на печалбите на транснационалните компании. Трябва да се стремим към данчно облагане, което да гарантира разпределяне на богатство, което е нещо, което е приоритет за Европейския съюз. Трябва да се стремим към това. Трябва да добавим нещо към този триъгълник на добродетелите, за които говореше господин Юнкер. Ние имаме нужда от прогресивни данъци, за да засилим разпределението на богатството. И също трябва да имаме една напредничава фискална политика. Това ще допринесе за създаване на работни места, повишена производителност и економическо възраждане. В момента се провежда рестриктивна економическа политика, ограничава се бюджета, но аз смятам, че трябва да се заложи върху едно широко прилагано преразпределение. Бих искал да приканя комисарите, членовете на Европейската комисия, да се срещат с националните парламенти. И искам да видя членовете на Европейската комисия в Испанския парламент. Благодаря ви. Госпожа Ферер от Европейския парламент. Благодаря, господин председателю. Има два основни въпроса, които трябва да засегнем. Първо, същността на нашите политики и методите, които използваме, за да ги изпълняваме. Относно същността на политиките, смяш Смятам, че качеството на препоръките може да бъде измерено само чрез постигнатите резултати. Каква е ситуацията в Европа? Стагнация, дефлация, безработица? Е, трябва да се почертаят и ем, дисбалансите, които съществуват. Методът, който се прилага, не е общностен. Необходимо е да използваме възможността да преминем към прилагането на общностния метод. Това е идея, която беше гласувана в края на предишния законодателен мандат на Европейския парламент. И на последно място. Економическата ситуация е такава, че има големи разминавания. Това е много опасно. Придържането към правилата се изисква без да се предоставя никаква гъвкавост. Моля ви, не влушавайте външните разминявания, различия, които наблюдаваме в момента от Италианския сенат. Thank you, Mr. President. I agree that in order to respond to the main challenge Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че за да се придобие легитимност, каквато е необходима днес, трябва всички европейски институции съвместно да изработят по-ефективна политика, особено такава, която ще прият... благоприятства растежа на европейско ниво. В противен случай напредък печелят евроскептиците. Стагнацията и дефлацията и изискват е, реформи на ниво отделни държави членки, но и балансиран политически пакет, където е, мерките е, в случай на намеса са координирани от фискална, инвестиционна и економическа гледна точка, за да не се утежняват слабостите от страната на търсенето и прилагането и предлагането те, тази политика трябва да въжи и за Европейския съюз като цяло, а не преди всичко на национално ниво, както беше в миналото. Координацията на националните политики е важна, но само от европейска гледна точка като цяло може да се види, че е свито общото търсене и че не дава резултат този микс от фискална и парична политика. Необходимо е не само да е по-ефективна политиката, но и да обновим онези места, където се вземат решенията за политиката. Необходим е по-силен общностен подход и укрепване на междуинституционното сътрудничество между Европейската комисия, Европейския съвет, парламента и националните парламенти. Основното ми послание е е, че трябва да се генерира по-балансирано економическо управление, което не зависи толкова от решенията на Европейския съвет и не е толкова зависимо от е, позициите на най-силните страни, на което бяхме свидетели в миналите години. Е, господин Хунко от немския Бундестаг. Благодаря, господин председателю. Е, дискусията е много интересна която водим в момента. Искам да се присъединя към първият, който се изказа, т.е. господин Юнкер. Той каза, че се възхищава на гръцкия народ за неговият кораж. Това трябва да го подчертаем. Водим дебат за баланс за економическия баланс, за бъдещите предизвикателства, да направим равносметка на случилото си. Ако видим каква е ситуацията в Гърция, ще видим, че положението там е ам, катастрофално. Господин Юнкер каза, че а, ще бъде извършена оценка на въздействието на социалното измерение, що се отнася до програмите на тройката, обаче такава оценка на въздействието не е извършена или е била пренебрегната. Говори се е, за ам, принцип на корекция на останалите мерки, и че програмите първоначални, първоначално са били неолиберални, заложени са били в тях неолиберални критерии, нужно е да има преориентиране и ем, ще кажа следното в тази насока. Трябва да говорим е, за различията, трябва да говорим а, за прогресивна данъчна политика, да говорим за програми а, с социална и екологическа насоченост в Европа. Благодаря ви. Гил Кине от Белгийския парламент. Merci, le... Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Подобни срещи са винаги важни, но те не са достатъчни за ограничаване или е, за преодоляване на демократичния дефицит в процесите, които наблюдаваме, е, за преодоляване на социалното и екологично неравновесие. Има нужда от привнасене на равновесие във всичко, което виждаме. Инвестиционният план отчита и социалните аспекти. Централната банка също е, получава роля за неговото изпълнение, но всичко което се предлага, макар и да е правилно, не е достатъчно. Ще настоявам на три мерки. Първо, във връзка с инвестиционния план, плана Юнкер, можем да си задаваме въпроси за сумите, които ни се предлагат, дали ще има ефект на заместване това предложение спрямо националните политики и най-вече трябва да се запитаме за ориентацията на плана. Какво ще правим с тези инвестиции? Второто, на което ще настояваме, е, че имаме нужда от визия, изпълнена с енергия, енергична визия трябва да мислим и за енергетиката в тази връзка, за енергийния сектор, който е генератор на работни места и има огромно значение за, създав... за независимостта на Европа, за нейната стабилност и е, за отношенията и с Близкия изток. И третия въпрос, на който искам да настояваме, е въпросът е, за е, задълбочаването. Необходимо е, когато се изпълнява бюджета, той да бъде и надлежно контролиран. Но трябва да има борба срещу социалния и фискален дъмпинг. Жалко, че господин Юнкер не спомена това. То е приоритет. Господин Зимон от Европейския парламент, миналата неделя ни показа едно. Ако дискусията не се води конструктивно, то само ще спечелят тези, които тук преобладават. Тези, които искат да направят Европа на пух и праха, също и еврото. Европа се опита да направи всичко възможно. Понякога са правени грешки. Това е нормално. Когато има нови ситуации в различни контексти, в различни държави и членки, не, е, не може да има една а, единствена рецепта за успешно решение. Тази сутрин беше казано от една страна да има гъвкавост но не трябва да се отслабва фискалната дисциплина. Европейската комисия се опитва да осъществява инвестиции, но без задлъжняване. Ако всички се занимаем много добре с това, което предлага комисията на Юнкер, ще установим, че в много от въпросите, които зададохме и много от а, страховете, които изразиха а, хората, не се дава ясен отговор за бъдещето, за това, а, че се а, отхвърлят. А, позициите на отделните страни. Ако не се е, обединим, ние националните парламенти с Европейския парламент през следващите седмици, месеци и години и не успеем да ам, създадем впечатлението у хората, че Европейския съюз иска да създаде а, благоденствие за всички, а, то тези ще спечелят влияние, тези, които ние не искаме. Това не трябва да е нашата цел. Председателят, отново ви казвам, напредваме с времето. госпожа Кокума, Везайда и Матия ще вземат думата. След това тримата докладчици е, ще имат възможност да вземат отношение. От 11.15 е, тук и в други зали ще има заседания на комисиите. От финския парламент е, господин Сази. Президент. Благодаря. Моето послание е следното. Не манипулираните лихвени проценти са най-добрия път към европейска интеграция. Най-голямата грешка в началото бе хармонизацията на лихвените проценти. Италианските паднаха от 8 на 3, в Гърция също. И нямаше сигнал преди 2011 година за тревога за това как е, върви тяхната економика. Когато има едни и същи лихвени проценти, това пречи на различни политики за фискална отговорност и структурни реформи. Много се радвам, че Централната банка сега предприе мерки по закупуване на вторичните пазари, на вторични инструменти на държавите членки. Това намалява ефекта на лихвените проценти, хармонизира ги и мисля, че най-големия натиск за економическите реформи са високите лихвени проценти. Те са много по-добър инструмент от каквито и да е правила предприяти от самите държави политиците трябва да имат някакъв вид сравнимост на економическите си политики и тази сравнимост може да бъде лихвени проценти. Ако те са високи, значи правителството не се е справило с економическите политики. Ако лихвените проценти са ниски, гражданите знаят, че правителството има добра економическа политика, защото политиците трябва да носят своята отговорност. Благодаря. Благодаря, господин Зази. Госпожа Кукума от Кипърския парламент. Благодаря, господин председател. Това, което искам да кажа, ни връща към казаното от господин Юнкер за твърде усложнените механизми на нивото на Европейския съюз когато говорим за европейския семестър, когато говорим за законодателния пакет от два акта, от шест акта, наистина нещата стават твърде сложни. Смятам, че може неща да бъдат по-упростени и независимо от това да имаме успешна политика, която да може да се прилага в държавите членки. Едно нещо е да се описва архитектурата с всичките и компоненти – но друго нещо е какво може да се изпълни в реалния свят. И факт е това, че има много високи и дори високопарни, бих казала, цели, но те далеч не винаги отговарят на реалните проблеми в държавите членки на Европейския съюз. Мисля, че трябва да говорим най-общо. Дали трябва да инвестираме в рестриктивната економическа политика? Това ли трябва да бъде нашата политика? Това ли трябва да бъде нашата цел? Също така беше казано, че, че ако шницела загаря, не трябва да се обвиняваме Сара. Но Шницела загаря, когато рецептата е погрешна. Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин председателю. Поделям становище на госпожа Чигане, е, че е, нашите парламенти недостатъчно изпълняват препоръките на Европейската комисия, свързани с структурните реформи. Та, тази бележка е много основателна. Може би тези препоръки да имат обвързващ характер за националните парламенти. и Другият ми въпрос е свързан с националната програма, така нареченият план на Юнкер. Трябва да се вдъхне увереност и оптимизъм на инвеститорите, така че да бъдат създадени работни места. Кой точно ще се облагодетелства от тези мерки, тези а, страни, които са добре финансово и, са, и ще се облагодетелстват от финансирането. И има ли страни, които няма да, бъдат, да се облагодетелстват от този план? Благодаря ви. Госпожа Матиас от Европейския парламент. Е, Благодаря, господин председател. Исках да подчертая Нещо, което вече бе засегнато. Ние провеждаме среща всяка година, искам да кажа добре дошли на колегите от националните парламенти. Всяка година казваме, нищо не бива да променяме, не бива да застрашаваме постиженията си. Вижте, ако искаме да звучим сериозно, трябва да направим сериозна оценка и оценката не може да изключи постигнатите резултати но няма единен резултат, е, когато говорим за излизане от е, кризата. Длъжни сме тези резултати да ги анализираме. Предложенията, които ни се правят, особено предложението за инвестиционния план, забравят онези, които най-много се нуждаят от средства. Това са страните от юга – Европейската централна банка забравя онези, които най-много се нуждаят от средства. Растеж, работни места, дрън-дрън. Ако нищо не правим, за да постигнем тези такива резултати, това остават празни приказки. Един от колегите отпред е, на масата каза, структурните реформи нямат отражение върху бюджет. Това не е вярно имат огромно отражение, защото причиняват безработица и рецесия. И това е основната причина за липсата на равновезие в държавните хазни. Благодаря, госпожо Матияш. Преди да дам думата на нашите докладчици, ще кажа следното. Тези колеги, които не можаха да вземат думата, моля да проявите разбиране. Ам за това, че не ви дадохме възможност да се изкажете. ПХС 3C050 е залата, в която ще заседава е, комисията по по економически въпроси. Е, комисията по заетостта ПХС 1А002. Това е залата, един етаж по-надолу. И Комисията по бюджетни въпроси ще заседава тук след е, приключване на нашата дискусия. Още веднъж економическата комисия в 3.050. Е, Комисията по заедостта 1А002, е, бюджетната тук в пленарна зала. Сега и накрая давам думата на нашите докладчици в обратен ред господин Братхел, госпожа Чигано и след това колегата Берес. Колегата Брахел. Благодаря, господин председател. Ще съм съвсем кратък. Дискусията показа, че от националните парламенти се изразяват становищата в зависимост от политическата ориентация. Но господин Юнкер направи едно много добро обобщение, като каза, че посоката е правилна. Колегата Симон от Европейския парламент мисля, че направи най-прекрасното обобщение на този дебат. Благодаря му и се присъединявам изцяло към него. Да, наистина много добре се справихте, кратко, точно и ясно. Госпожа Чигане. Благодаря голямата част от дебата ни наистина се въртеше около два варианта на политиките. Или фискална отговорност, или повече разходи и насърчаване. Не чух отговори на въпросите за онези, които насърчават повече разходване, за насърчаване на растежа, откъде ще дойдат парите. Ако не можеш да взимаш кредити на финансовите пазари, как да стимулираш растежа? Това е голям проблем. Още един въпрос. Подкрепям казаното от господин Юнкер. Балансираният бюджет не е бюджет на, бю... на а, съкръщения и економии. Това е разумен бюджет. Не трябва да се разходва повече, отколкото се печели. И това е нещо, което всеки знае. За структурните реформи. Не съм съгласна с онези колеги, които казват, че структурните реформи водят до безработица и бавен економически растеж. Това не е вярно. Ако искаме един добър инвестиционен пакет, трябва да приложим такива структурни реформи. Ако не е реформирана економиката, инвестиционният пакет няма да доведе до никъде, няма да доведе до ползи. Също така смятам, че високото ниво на неравенство е пряко свързано с липсата на структурни реформи в много държави членки. И не на последно място ще коментирам по казаното за клаузите за гъвкавост в пакта за фискален и, извинете, за стабилност и растеж. Ако се насърчат инвестициите, трябва да има възможност за по-голяма гъвкавост, но не трябва да бъдем прекомерно гъвкави, защото настоящия механизъм на фискална и економическа координация сработи добре и доведе до успех. Благодаря, госпожа Берес. Благодаря, господин председателю. Разискванията бяха много богати и не трябва да им сложим край, а само да извлечем някои основни елементи от тях като се слушаме във всички гласове. Най-напред Жан-Клод Юнкер цитира председателя Шулц, в смисъл, че няма да се влияем от резултатите от изборите в Гърция, за да променим политиката си. Трябва да се извлекат необходимите полуки обаче от това, което прави тройката. Това е задължително по отношение на инвестиции, бюджет и структурни реформи и представенето им като триъгълник на добродетелите, това рискува да усложни всичко. Не можем да замитаме под килима въпроса за данъчното облагане. Необходимо е да създадем механизми за справедливо разпределение на поступилите средства. Това е нещо, което напълно ни обягва. Трето наблюдение. Нека да започнем да разискваме и да си дадем сметка, че за бъдещите поколения въпросът за недостатъчните инвестиции е също толкова важен, ако не и по-важен, отколкото задлъжнялостта и, и инфлацията или дефлацията. Четвърто, мнозина казаха, че е важен инвестиционният план на Юнкер, обаче той ще остане нула, ако не бъде приведен в изпълнение. Същото ще стане като с економическото управление. Последно, по структурните реформи. Никой не казва, че не са ни нужни структурни реформи, но всички сме длъжни да се запитаме как да ги извършим така, е, че партньорите да участват в тях, с какъв ритъм да ги извършим, че да дадат те резултат. Благодаря. Уважаеми дами и господа, първият част от, първата част от нашата дискусия приключи. Отделните комисии ще заседават от 11 и 15 може в дневния ред, в програмата за днес да видите как ще продължи как ще продължат дискусиите в хода на деня. Благодаря ви.